Colleghi, possiamo iniziare che già siamo in ritardo. E... Уважаеми колеги, ако мога да ви помоля да вземете местата си, тъй като закъсняваме. Благодаря ви. Току-що приключихме заседанието на координаторите. Както обикновено, това заседание позакъсня, за което се извинявам. По време на това заседание решихме да отложим отново искам да помоля колегите да вземат местата си. Решихме да отложим петициите, свързани с Лейде Костас. Те ще бъдат сложени в дневния ред на по-късен етап. Помолихме правната служба за тяхното становище по този въпрос. Имаше няколко предложения, които бяха направени. Тези предложения ще бъдат преценени по време на заседанието на комисията, като идеята е и компетентните други комисии да бъдат консултирани по този въпрос. По време на заседанието на координаторите започнахме първоначален дебат за назначаването на докладчици за съответните становища, с които ще се занимава нашата комисия. Обаче отложихме окончателното решение по тях за следващото заседание на координаторите. Единствената точка, която трябва да ви съобщя като информация е по отношение на назначаването на докладчици. Ще прилагаме системата на Дехонт за първ път ни се налага да прибягваме до нея в нашата комисия. Единодушно гласувахме за предложението да има устен въпрос за 473-08 петиция от господин Клайн за Атмед. Така че съответната процедура ще бъде следвана по този въпрос. Относно възможността за представяне на резолюция относно споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Израел. Отложихме този въпрос за по-нататъчно заседание, тъй като ще се наложи да проучим малко по-подробно въпросите. И накрая изменихме дневния ред променихме си работния метод, който ще следваме от следващото заседание нататък. Координаторското заседание ще бъде а, сложено в края на заседанието от първия ден а, и няма да е в началото на втория ден. Тази промяна има за цел да се избегнат а, тези закъснения и отнемане на времето от а, реалното заседание на комисията, тъй като често заседанието на координаторите пресрочва времето си. Сега искам да премина към следващата точка от дневния ред. Разбира се, ако няма желащи за изказване. E quindi nel salutare le autorità romene presenti e, e, e... Искам да приветствам представителите на румънските органи и както и румънските граждани, които са днес с нас. Сега искам да представим петициите по 17-та точка, а именно 733 черта 2010 и 1235 черта 2010. С тях ще занимаем заедно. Давам думата на Кристи Петина, вносителя на петицията. Благодаря много, госпожо председател. Дами и господа, депутати от Европейския парламент, искам да ви благодаря от името на Конфедерацията на демократичните синдикати в Румъния и също така Конфедерацията Синт на медиите. Благодаря ви, че ще разгледате тези спешни петиции, важни както за медиите, така и за цяла Румъния решението, което ще вземете по този въпрос, ще е жизненно важно за нас – това ще запази демокрацията в Румъния и с това не преувеличавам, като го казвам. Сега искам да ви представя правомощията, което, което са му дадени от господин Ян Бато, председателя на конфедерацията, от името на конфедерацията и от името на 700 хилядите членове на тази конфедерация и също така членовете на Мидия Сен, конфедерацията на румънските медии. Благодарение на тези правомощия правомощия, които са ми дадени. Искам да ви помоля да не създавате прецедент и да гарантирате за бъдеще, така че румънските журналисти да не бъдат третирани като терористи, да няма съмнение по отношение на текста от 23 юни 2010 година, който е представен пред Върховния съд на Румъния по отношение на стратегията за национална отбрана, за да знаем наистина за какво става. Цитирам член 10, член 6, алинея 2 от параграф 10. Става въпрос за поръчкови прескампании, които имат за цел да очернят държавните институции, като разпространяват погрешна информация за тях и по този начин оказват натиск върху вземането на решения в в политическите институции, за да се получат облаги от економическо естество а, или пък по отношение на държавните институции, които представляват а, по своето естество а, уязвимост за румънската държава. А, според а, мнението на Европейската федерация, Международната федерация на журналистите и репортери без граница, а, представено е тяхното становище на Вивиан Рединг. А, според а, господин Бощинаро и други депутати от Европейския парламент, а, не мога да цитирам целия списък, но според всички тези лица и органи, това изречение решение, включено в документа, а именно националната стратегия за отбрана на държавата е всъщност заплаха пред свободата на словото в нашата страна. Румънските власти може би ще ви кажат, че не сме разбрали точно какво са имали предвид. Може би ще твърдят, че не сме изтълкували правилно тези изречения. Може би това не е само в Румъния, но и във всички държави в света през кампаниите, медийните кампании се правят по искане от някоя институция, например кампания против тютюнопушенето и други въпроси, парламента или президента или правителството могат да бъдат критикувани по време на подобни кампании. Така че просто не е честно да бъдем лишавани от правото да изразяваме своята критика и да бъдем третирани като терористи. Използвам тази много силна дума по една простичка причина. Законодателството за националната сигурност всъщност предвижда драстични санкции за журналистите. Например, те могат да бъдат осъдени на 5 години лишаване от свобода, могат да бъдат разпитвани. Ако се дадат специални правомощия, може да се получат някои много сериозни нарушения. Това е заплаха за свободата на словото според член 11 от Хартата за основните права и член 10 от Декларацията за човешките права. За това има и от 7 декември решение на Съвета на Европа от 76 година по този въпрос. Там също се разглежда този въпрос. Това е декларация според Съда на човешките човешките права по отношение на член 10. Дава се свобода на пресата като основно право за демократичното общество, основано на плурализъм, откритост и дух на честност. Всъщност свободата на изразяване не се отнася само за информация, която изразява положително а, мнение. Става въпрос за шокиращи, критични становища, а, които могат да доведат до загриженост обществото. В консолидираната версия на а, договора за Европейския съюз и члена, члена в а, този а, договор по този въпрос също ще бъде нарушен, ако това стане. В а, заключение искаме да ви призовем да не а, създавате прецедент а, по отношение на Румъния. Ние като вносители на петицията не искаме да има а, санкции срещу държавата и това е поради причина, че вече е, страдаме по този въпрос, вече сме наказани, но искаме е, ясно послание да бъде отправено към румънските власти, за да отеглят от Националната стратегия за отбрана тази разпоредба, която е заплаха за свободата на словото. Е, има други съображения, например деполитизирането на държавното радио, държавната телевизия. Е, по този начин ние ще осигурим истинска защита за журналистите и е, само преди няколко дни в местната преса в Румъния имаше журналист, румънски журналист, който бе нападнат. Е, трябва да работим заедно, за да намерим решение, да им помогнем на действителност. Сега давам думата на колегата от Националната федерация на журналистите. Благодаря ви. Марка Грубер. Oui, merci, madame la présidente. Благодаря много, госпожо председател. А, ние представляваме всички асоциации на журналисти в Европа. Тук съм за да подкрепя тази петиция. За съжаление, в този случай Европейския парламент се налага да се занимае с много сериозен въпрос свободата на пресата в Европа и особено в новите държави членки. Защо се притесняваме конкретно за този казус? защото държавата е много уязвима по отношение на журналистите. Има опити за принуждаване на журналистите да си мълчат. Това е вид официализиране на цензурата и това е много опасно в Европейския съюз. Има всъщност опит да се обърнат нещата по отношение на вече дадени права, да се смени страната, която ще носи тежестта на доказване, дали това ще са журналистите или политиците това трябва да е ясно и пред самите граждани те има сигурно и законодателство, в което се твърди, че дадено становище изразено може да е терористична заплаха. Това наистина е опасно и парламента трябва да вземе позиция по въпроса. Разбира се, има известен род цензура, което са свързани с расистски текстове и други очернящи текстове и дискриминационни. Така че ние сме тук да призовем Европейския парламент да да подкрепи тази петиция и да призовем комисията да спази член 11 от Хартата на човешките права, не само в интерес на румънските граждани и журналисти, но и в интерес на другите държави в Европейския съюз, защото искам да ви напомня, че Румъния не е единствената държава, където се оказва политическо или търговско влияние и натиск върху журналистите. Например, напада се в много държави поверителността на източниците на информация. Затова за нас е много важно да се реши този проблем възможно най-бързо. Всъщност, Федерацията в Европа на журналистите ще разглежда задълбочено положението на журналистите в Централна и Източна Европа, конкретно в Румъния. Ще направим това задълбочено през януари 2011 година, поне се надявам така, ще работим с медиите в Румъния. Благодаря ви. E, Благодаря. Сега давам думата на представителите на комисията Родриго Балистер. The Commission is uh, very much aware of this situation. Благодаря, госпожо председател. Комисията е добре запозната с ситуацията и по-точно с ситуацията в Румъния. Комисията изцяло е поела ангажимент за гарантиране спазването на основните права, в това число и на правото на свободно изразяване. Но можем да постигнем такава гаранция единствено в рамките на вменените ни правомощия. Съгласно член 15 от Хартата на основните права, подобни гаранции се предоставят от органите и институциите на Европейския съюз. От друга страна обаче, гаранции трябва да се предлагат и от държавите членки. Единствено обаче, когато те прилагат правото на Европейския съюз. В случая румънското правителство не е действало, изпълнявайки законодателство на Европейския съюз. Що се отнася до изпълняването, реализирането на права, залегнали в международно законодателство, то съгласен съм, че има нарушения. Комисията смята, че плурализмът и свободата на мнението и на изразяването са едни от основните принципи на демократичното общество. Към тези свободи спадат и поверителността на източниците на информация за журналистите, независимите медии, те са изключително важни за свободното реализиране на свободата на словото като основно право. Както комисар Рединг вече спомена, Свободата на медиите представлява шанс за Европа, а не заплаха за националната сигурност на държавите. Председателката, господин Постинаро, след мъничко ще ви дам думата. Бих искала да дам думата на представителя на румънското правителство Валерия Туркан. Уважаема госпожо председател, почитаеми членове на Европейския парламент, позволете ми първо да благодаря на всички членове на Европейския парламент и членове на Комисията по петиции за възможността, която предоставиха на румънските власти да предоставят разяснения по въпроса. В двете петиции се съдържат заблуждаващи твърдения. Аз самият съм бивш журналист, а днес присъствам тук в качеството си на говорител на румънския президент, придружаван съм от господин Богдан Манойо, министър по европейските въпроси. В петициите няма точни и ясни основания и те противоречат на буквата и духа на документа, до който се отнасят. И сега ще ви обясня защо, като ще продължа на румънски язик. Дами и господа, уважаеми членове на Европейския парламент, Националната стратегия за отбрана не е не е закрепено твърдението, че медиите, средствата за масова информация представляват заплаха за националната сигурност. Но духът на този документ би могъл да наведе членовете на Европейския парламент, че документът се отнася до работата на журналистите. Всъщност документът визира единствено организирани кампании, основаващи се на фалшиви твърдения, които биха могли да се отразят неблагоприятно върху имиджа на държавата. Документът не се отнася до журналистите като цяло и до медиите като цяло. Тоест има разлика между това, което твърди вносителят и същинския текст на документа. Вносителят на петицията цитира нещо, прави твърдение в кавички, без да го пояснява. Твърдението в кавички е, че медиите могат да поставят в уязвимо положение румънската държава. В Европейския съюз има редица съсловни организации на журналистите. Подобни организации в Румъния проявиха загриженост във връзка с провеждането на кампании в пресата Тази критика е насочена не към медиите като цяло, а към определени кампании. Кампании, основаващи се на неверни твърдения, кампании, целящи да застрашат работата на държавните институции. Подобни кампании бяха инициирани от лица, които желаяха да си осигурят економически облаги и а, искаха да въздействат върху политиците в Румъния във връзка с приемането на определени закони. В миналата седмица в Румъния заседава Националният съвет по радио и телевизионни медии. Той постанови санкции срещу собствениците на два телевизионни канала във връзка с подобни инциденти. но като цяло въпросният документ няма никакво въздействие върху действащото законодателство. Твърденията в него по-скоро трябва да се разглеждат като анализ на много опасни явления, които застрашават работата на институциите. През 2009 година, например, Националният съвет по радио и телевизионни медии взе 10 решения за налагане на санкции, тъй като въпросните лица не можеха да се защитят по предявените срещу тях обвинения. Това бяха санкции във връзка с системни кампании, целящи оклеветяване на държавните институции – Подобни кампании не се провеждат, разбира се, от всички представители на пресата, но през изминалите години бяхме свидетели на подобни организирани кампании. Въпросната формулировка за уязвимостта на държавата не се отнася единствено до националната сигурност. Държавата може да бъде уязвима и на политическо ниво, Всъщност, когато в документа се упоменава уязвимостта, не се визира националната сигурност, а уязвимостта на държавата. уязвимостта на функционирането на институциите, уязвимост свързана с административния капацитет. Уязвимостта може да бъде свързана и с някои политически партии например във връзка с прекомерното политизиране на институциите. И само а, в една от точките на документа се упоменават организираните кампании в пресата. Подобни организирани кампании трябва да се основават на точна вярна информация, която да се подава на обществеността. Когато информацията не е обективна, то тогава не може и да се инициира а, публичен дебат. Трябва да се представя точна информация. Това въжи и за петициите, а в случая петициите не се основават на верни твърдения. В Румъния има действащо законодателство относно а, работата на медиите и средствата за масова информация. В това законодателство не се съдържат разпоредби, които ограничават свободата на словото. Но това не означава, че понякога не се наблюдават отрицателни явления на ниво медии, които да срината, устоите на демокрацията да се отразят неблагоприятно върху демократичния процес като цяло. Но в случая искам още веднъж да подчертая, че тези петиции са подвеждащи. Благодаря. Сега можем да дебатираме. Кой иска думата? Е, е. Благодаря, госпожо председател. Тук имам две неща за казване. Едното е за комисията. Мисля, че е направо срамно, че не се. А, включват въпроси от този род в общностното законодателство. Знам, че хартата се прилага само за институциите, обаче договора е толкова важен, както и вие споменахте. Ако договора е в сила в този случай, а то това е ясно, че е в сила, ние трябва да се занимаем с този въпрос и мисля, че до голяма степен се подкопава мощта на парламента, а също и собствената си собствената собствените си правомощия подкопавате, като отказвате да се занимаете сериозно с подобни въпроси. Мисля, че трябва да направим това изслушване и да дадем на комисията ясно да се разбере, че тук става въпрос за основни човешки права, които са от изключителна важност за този съюз и разбира се, че ние трябва да се занимаем с тях. И сега стигам до втория си аргумент. Като слушам представителя на държавата, извинявам се, че го казвам, но това е ясна демонстрация, че нещо в Румъния е напълно погрешно, върви напълно в грешната посока. Във всички наши държави, членки, тези, които не се справят до добре като политици, правителство, институции страдат от кампании в пресата. Ние бихме искали да премахнем този род кампании, ако можехме, но не можем, защото според всички принципи на свобода на словото и свобода на пресата, ние не можем да спрем подобен род кампании. Ние можем да провеждаме кампании срещу тях, т.е. да използваме същите средства като техните, именно свободата на словото, но не можем да използваме държавната власт, за да ги забраним. И, а, но това ни връща към най-лошите дни на диктаторство, ако приемем и трябва да кажа на представителите на правителството, ако те го твърдят това, ако наистина силно подчертава, че това е случай, в който имаме едни ценности, които се а, отричат. Тези ценности трябва да им кажа са основни за Европейския съюз и няма начин съвета да, да е оправдал това. Просто винаги може да има гадни кампании срещу всеки от нас, всеки е изложен на този риск, но ние можем да се борим срещу тях с същите средства, с аргументи, с думи, но не и с налагане на власт. Благодаря ви. Е, Колега Заповядайте. Следващия оратор. Мулцумес, дамна președинте. Благодаря, госпожо председател. Госпожо председател, уважаеми дами и господа, уважаеми господа представители на румънското правителство, тук и сега не говорим за положението в страна, която е кандидат член на Европейския съюз. Не говорим и за страна в Латинска Америка или Близки изток. Не говорим за Китай или за Русия. Говорим за страна членка на Европейския съюз от януари 2007. Тук ще припомня критериите от Копенхаген. Сред тях се казва, че свободата на печата е предпоставка, условия за членство в Европейския съюз. И ако днес Румъния преговаряше за присъединяване към Европейския съюз и научихме за такава ситуация и чуехме аргументите за националната отбрана, уверявам ви, нямаше да стане член. След революцията от 1989 година, малко хора мислеха, че 20 години по-късно ще си говорим за защита на едно основно човешко право в тази страна, членка на Европейския съюз – свободата на печата. очевидно няма някаква връзка с някакви интереси, медийни групи и така нататък. Говорим за това, спазва ли се Лисабонския договор, да или не, спазва ли се хартата на основните човешки права, така както е ретифицирана, включително и от Румъния, да или не. А, през 2010 година репортери без граници излязоха с един доклад за нарушенията на свободата на печата. Ето, че такъв случай има и в а, Румъния. Изрично се споменава стратегията за национална отбрана. Висшият съвет за национална отбрана през, в Румъния през юни 2010 е приел тази стратегия, предприемала редица опити за сплашване на румънската преса и упражнили са властта си най-силните институции в страната, за да потискат журналистите, които искат своята свобода на слобото. В член 6, точка 2 на националната стратегия се казва нещо, което беше цитирано тук. Искам да припомня колегите, че няма държава членка на Европейския съюз, която да има такъв странен аргумент в националната си стратегия за отбрана. Даже и една Русия няма няма такива разпоредби. Как да приемем, че държава членка на Европейския съюз го прави? Прощавайте, тук се казва, че е било невинно, че нямало нищо, че на никого не се е нанасяла вреда. Но ето и колегата Столоян ни казва, че има цел, която се преследва с този пасаж. И искам да го цитирам, да цитирам едно писмо от шефа на делегацията на Либерално-демократическата партия в Румъния. Ще го цитирам тук. В Румъния има две свободи. Едната е лудост Става въпрос за кампании по отношение на очернянето и за становище на президента. Това е проблема защото става въпрос за позицията на конкретни журналисти. Хората навлизат в редакторските задачи на журналистите. Тук не става въпрос за национална тайна, национална сигурност. Тук не става въпрос за купуване и продаване на държавна тайна а, или пък нещо, което е свързано с НАТО. Тук няма никакви заговори. Става въпрос за медиите, които подлагат на известна уязвимост за известни страни. Тук стана въпрос от представането на правителството, че някои държавни чиновници са изложени на това. И в заключение искам да помоля представителите на Европейската комисия да кажат дали знаят каква, какъв е текста на цялата декларация от госпожа Рединг, заместник председателя на Европейската комисия, дали сте запознати с този текст. той бе получен от нас тук в парламентарната комисия. тук става въпрос в него и за положението в Румъния ако не бъде постигнато съгласие, ням, няма просто за какво да говорим. Става въпрос за предварително обмислени действия. Това трябва всъщност да се обсъди от румънските органи, от румънския парламент, защото ако има такъв параграф в тази стратегия, защо той не бъде премахнат просто. Ако искаме да а, окажем натиск върху тях, а, трябва да се обърнем към а, парламента за премахването. Може би трябва а, депутатите от Европейския парламент да напишем а, писмо до а, съответните компетентни органи в а, Румъния, за да премахнат а, този параграф. А, става въпрос и за наказания а, за, а, в Румъния. А, трябва наистина да се премахне параграфа, който препраща към това, че медиите представляват уязвимост за държавата. Румъния а, наистина е нормална <laughs> държава и трябва да се върне към нормалното положение, да спазва законодателството противен случай не може Европейския парламент да остави този въпрос е, е, ей е така да се изниже. Наистина трябва да го разгледаме и да видим как е гласувал парламента, за да знаем какво да правим. Колегата Майер казва. Bueno, en primer lugar, <clears throat> quería manifestar mi solidaridad con los peticionarios. Исках първо да изразя солидарност с носителя на петицията, защото доколкото разбирам, имаме случай на много тежка ситуация. Разбрах добре казаното от представителя на румънското правителство. И смятам, че е проблем такава една интерпретация. Не познавам друга европейска страна сред 27-те, в която изпълнителната власт да налага бариери пред средствата за масова информация. Говоря за Европа, говоря за Европейския съюз. Не ми хрумва друга такава страна в е, Европейския съюз. моята страна, и тук съм съгласен с господин Мосинарио, също нямаме закон за националната отбрана, в който да се говори за ограничаване на печата или медиите. А, Чувате какво става с Wikileaks в момента, всички тези публикации в интернет, които всъщност представляват нападка срещу всички правителства в света, но няма как да се забрани такова нещо. А вие в Румъния искате просто да забраните а, публикации на средствата за масова информация. Става въпрос за свобода на печата, става въпрос за свобода на медиите, за един баланс, който никоя изпълнителна власт няма право да ограничава. Такива неща стават само пред съд. кампания, която да дискредитира правителството, не може да бъде повод за забрана на една медия или на една публикация. Когато ти зададат неудобен въпрос, не можеш с власт да го отбегнеш. Беше казано вече от датската колега, всяко правителство бива атакувано от пресата. Няма правителство, което да е съгласно с всичко, което казват средствата за масова информация. Но, моля, румънските представители да помислят за зачеркване на този пасаж от Националната стратегия за отбрана. Надявам се, че в румънския парламент ще бъде гласувано такова нещо, ще бъде заличен този текст, защото ако не, ние наистина ще трябва да променим перспективата, ще трябва да внесем въпроса в Европейския съвет, защото не е приемливо държава членка на Европейския съюз да има такива неща. Председателката, благодаря колега Ангорян. Моля ви, надейте да рекопласкате. Благодаря, госпожо председател. Нека първо да кажа, че а, е, тази петиция е наистина добре дошла, защото всеки дебат и то е оживен по отношение на състоянието на пресата днес и нейния статут е много здравословен и е свързан с същността на демокрацията. Тази петиция я приветствам. А, е, също така, както ни казаха уважаемите представители на комисията, а, това не е в компетенциите на Европа. Този дебат обаче трябва да се състои и то открито. И смятам, че фактите са ясни и прости. На първо място няма закон срещу, журнали... Е, срещу журналистиката или журналистите в Румъния. Националната сигурност не е закон, това е факт националната сигурност е част от доктрината, националната доктрина. Е, този документ е подаден в Европейския парламент, той ще бъде одобрен или отхвърлен, но той не може и няма да стане законодателен текст. След това, госпожо председател, е, ако мога да привлека вниманието ви към действителността, а, към средата, медийната среда в Румъния. След 2005 година нито един журналист не е бил преследван съдебно, нито пък е бил а, пострадал, никакви щети не са понесли журналистите поради това, което са казвали. Няма радио, телевизия, медия, нито пък интернет сайт, който да е бил закрит или заплашен с административни санкции. Това не е Русия, където журналистите ги избиват всеки месец. Ако мога да добавя и още нещо, госпожо председател, мисля, че Румъния е много интересен пример. Нямаме проблем с свободата на печата. Точно обратното, в Румъния самия президент а, загуби а, дело за клевета в съда срещу журналист. И това отново е факт. Това е част от законодателството в Румъния. Така че, ако мога в заключение да кажа, наистина пресата в Румъния понякога е доста пикантна, честна, понякога брилянтна, но винаги е свободна. Румънската преса не само се е утвърдила като много жизнеспособна и цветуща професия в Румъния. Наистина през последните 20 години медиите се превърнаха в четвъртата власт, в една сила, която върши добро. Благодаря, госпожо председател. Господин Преда. Е, е, е, Благодаря, госпожо председател. Честно казано, не съм много доволен от този дебат. Той е част от един по-голям дебат за нещо, което се случва в Румъния и е свързано с политиката в страната Румъния, което означава, че пасажът, за който говорим, разбира се не е приемлив, но трябва да разглеждаме нещата в тяхната взаимовръзка. Става въпрос за политически кампании, за поведение на политици, които съвършенно, съзнателно предизвикват кампании. Няма нищо общо с свободата на пресата. Това са политически кампании, за които става думата. Не говорим за кампании против тютюнопушенето или нещо подобно. Говорим за румънски политици, които се възползват от пресата, за да осъществяват политически атаки. Но това е поведение на шепа политици и те са причината за създалото се положение. Има политици, които са в опозиция, а тези, които са на власт, унижават печата, купуват журналисти, за да вършат неща, които не могат да направят в парламента. Това са шепа политици в Румъния, които пренебрегват свободата на печата и използват медийните кампании само за да дискредитират политици и тяхната политика. Това е цената, която те плащат съзнателно. Колега, колега Бруни. Колегата Бруни. Merci, madame la Благодаря, госпожо председател. Този дебат е много сложен. Не сме непосредствени свидетели на това, което става в Румъния, за това и не е лесно да водим тази дискусия. Комисията представи своя отговор, но тъй като изискахме спешни действия по въпроса, може би не е имала време обстойно да проучи ситуацията. В моята страна, Франция, често чувам коментари, според които нашият президент въздейства на пресата и съдейки по някои коментари в медиите, наистина мога да предположа, че президентът въздейства на пресата и средствата за масова информация. Не съм непосредствен свидетел на ситуацията в Румъния. Сложен е въпросът, затова предлагам да подходим обективно към свободата на печата. Предлагам да проведем дискусия на тази тема на ниво Европейски съюз т.е. да обсъдим свободата на средствата за масова информация във всички държави членки. Не е ясно дали а, Съюзът разполага с компетенции в тази област. Важно обаче е да обсъдим тези въпроси, като поставим дебата на по-обща, по-широка основа. Следващият оратор. Ще, запо... ще продължа на румънски язик. Госпожо председател, уважаеми колеги, нека предоставя някои пояснения и по правната страна на въпроса. Нашата комисия трябва да се занимае и с петиции от този род. Стратегията за националната отбрана е политически документ, документ основаващ се на румънската конституция. И ако този документ бъде прият от, европейския, от националния извинете парламент, той ще придобие статут на законодателен текст. Стратегията за национална сигурност се отнася до цялото законодателство относно отбраната. В петициите се упоменава въпросният документ, упоменават се и нарушенията, които се съдържат в някои негови формулировки. Ще цитирам член 12 от Конституцията – според който законодателството се прилага с примат спрямо или по-точно че европейското законодателство се ползва с примат, т.е. националното законодателство трябва да бъде хармонизирано с европейското. Ето защо Хартата на основните права на Европейския съюз е и в основата на националното законодателство. Ще цитирам член 6, последния параграф от Лисабонския договор. Съгласно тази разпоредба, Европейският съюз трябва да предприеме всички необходими действия за постигането на целите, залегнали в член първи на договора за основните свободи, демокрацията и правата на човека. Това е правната рамка и трябва да разгледаме петицията в светлината на тези разпоредби. Бяха направени коментари от страна на румънското правителство. Кампаниите в румънската преса се водят от определен кръг лица и подобни действия могат да бъдат предмет на наказателно преследване. В Румъния има възможност да бъдат сезирани съдилищата, ако се установят такива кампании. но по твърденията, които ни бяха предоставени, можем да съдим, че се извършват нарушения. Цитират се формулировки и разпоредби, съгласно наказателния кодекс в Румъния не може да се използват доказателства по висящи дела, Тоест не може тези доказателства да станат публично достояние. А в Румъния, например, при всяка една възможност пресата прави публично достояние, например записи от телефонни разговори. Трябва да се провери дали има законови основания за използването, например, на доказателства по висящи дела. В Румъния все повече толерираме подобни дебати. Мисля, че тази петиция не се основава на политически аргументи. В основата на петициите са основните права, така както са залегнали в хартата на основните права на Европейския съюз и в съответните международни конвенции. Затова мисля, че трябва да продължим работата по петициите. Румънският парламент трябва да разбере, че документи от рода на Националната стратегия за сигурност, които се ползват със статут на законодателни текстове, трябва да зачитат европейските принципи. И надявам се, че споделяте моето мнение, а именно, че трябва да се зачитат правата на човека. Госпожо госпожо председател, уважаеми колеги. Мисля, че положението е много сериозно. Демокрацията се базира на свободата на а, мнението, на свободата на печата. Без свободен печат няма демокрация. В този смисъл смятам, че работещата свобода на печата не може по никакъв начин да представлява опасност за обществената сигурност. Обратно е много голяма опасност е да хрумне на някого идеята да ограничи пресата, защото това ще разруши както демокрацията, така в крайна сметка и обществената сигурност. Нищо не опазва обществената сигурност така добре, както свободата на медиите. И ако комисията тук казва, че е наистина недоволна от ситуацията, но не виждала възможност да действа, аз се съмнявам в това. Но дори ако се присъединим към позицията на комисията, все пак има нарушение на член 7 от ДЕС. При нарушение на член 7 от ДЕС се предвиждат мерки, включително и такива, които може да предприеме парламентът. Предполагам всички знаете, че член 7 влиза в сила, когато съществува риск от нарушаване на важни ценности, от договора, така както са залегнали в член 2. А там се цитират именно свободата и демокрацията, точно тези ценности, които са нарушени. Според мен, тук се прилага член 7 и ако някой смята, че ще ограничим някого, не е вярно. Има нарушение на член 7 и последствието е, че трябва да се задействат процедурите, пораждани от разпоредбата на член 7. Какво означава това? Първата крачка е независими експерти, които на място да проучат положението. Така че искам да чуя комисията какво мисли за това мое предложение. Благодаря. Колега Grazie. Allora il collega Iturgais, ultimo intervento. Благодаря. Господин Тургайс има думата. Благодаря, госпожо председател. Нищо не бе казано за съдържанието на тази петиция. Няма да навлизам отново по това, но а, тъй или иначе а, всички чакаме мнението на комисията всички чухме предложението на госпожа Грюни. Това се вписва в това, което може да направи комисията по петициите. Може да направи едно изслушване по отношение на свободата на печата и медиите в Европа, възоснова на конкретни казуси. Предвид факта, че в момента Европейската комисия, както казва тя, има известни проблеми. Можем да организираме едно такова изслушване. И за момента мисля, че можем да предприемем такъв подход, да обсъждаме по този начин въпроса, докато не получим по-окончателни решения след, разбира се, провеждане на това изслушване. Господин Бощинаро за предложението, казва председателката. Господин Бощинаро казва, доколкото разбирам, петицията остава отворена и ще имаме дебат за свободата на медиите в Европа и в този контекст ще обсъждаме случая в Румъния. Правилно ли съм разбрал? Nous, on voudrait un débat, en fait, effectivement large sur la liberté de la presse et par contre clore la... Да, широк дебат за свободата на медиите, но да приключим работата по петицията. Това е предложението. След като проведем дебата за свободата на печата, и продължават да съществуват някакви притеснения, може да се внесе друга петиция. Смятам, че днес нямаме съответните опорни точки, не е извършена проверка, не са участвали експерти и така нататък. Предлагам да приключим петицията, петицията и да проведем дебат за свободата на печата в Европа. Колегата Май.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 Аз не съм привърженик е, на идеята за приключване на работата по петицията, но съм привърженик на идеята за провеждане на дебат за свободата на печата във всички държави, които имат национална стратегия за отбрана и имат някаква възможност да ограничават средства за масова информация. Винаги можем да направим изслушване по този въпрос, но не бива да приключваме работата по петицията. Моля ви само накратко. E започнахме спор. Има и желание за вземане на думата от страна на румънското правителство. Може би първо да дадем на правителството думата. Или не сте съгласни? Добре. Тогава, пър, първо тогава датската колега. Uh, Мисля, че никак не е добра идея да приключим работата по тази петиция, тъй като въпросът е много сериозен. Още очакваме отговора на комисията. Господин Хефнер постави много важни въпроси във връзка с договора от Лисабон, и трябва да проведем един общ дебат за разпоредбите от договора, касаещи човешките права. И не бива да приключваме работата по петициите а, на етап, когато възникнат някакви затруднения. Нека не прилагаме тази практика. Предлагам да не приключваме работата, тъй като въпросът наистина е много сериозен. Благодаря. Аз съм член на делегация, която представлява Румънското министерство по европейските въпроси. Представлявам в този смисъл и румънския президент. А, да, констатирате, че има проблем, но не се нарушава съществуващото законодателството. Има професионални организации на журналисти, които изразяват мнението си по Националната стратегия за отбрана. Но това са само няколко от огромния брой журналисти в Румъния. Също така искам да отговоря на депутата, който каза, че всеки случай трябва да се разглежда сам за себе си и в конкретен план, спомена възможността за евентуално закриване на медии в Румъния. Уважаеми членове на Европейския парламент, в Румъния дори и съдя не може да затвори медия. Знам, че в някои европейски страни има такава възможност, има спиране на стати и така нататък от съда. Повтарям, дори държавният ръководител на Румъния загуби дело срещу журналист в съда. И така че ситуацията още веднъж доказва, че в е, Румъния има свобода, свободна пазарна економика и свобода на медиите. Свободната пазарна економика определя дали ще бъде закрит един румънски вестник или не. Но мисля, че когато има нарушения, извършени от журналистите, те трябва да бъдат преследвани. Има много журналисти в Румъния, които са съгласни с това. Не държавата, не правителството упражняват натиск, само самата преса може да коригира собствения си курс. На реплика, un minuto al petente. Само една минутка реплика за вносителя на петицията, след това комисията и след това приключваме дебата. Euh, Госпожо председател, благодаря ви. По процедурата чухме аргументите на страните, беше казано, че трябва да организираме дебат за свободата на печата. Но когато не се вземе решение, също означава, че има решение. Много е деликатен въпрос. В Комисията по петициите на Европейския парламент внасяме петиция а за свободата на печата си има ресорни комисии в парламента по правата на човека и така нататък. Мисля, че не вземането на решение е най-лошото решение. Председателката, благодаря сега комисията. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за всички коментари. Само няколко неща за доизясняване. Не става въпрос, че не вземаме сериозно този въпрос. По-скоро нямахме време да го анализираме задълбочено, както тук бе споменато. Ние вземаме много сериозно този въпрос, както казва и госпожа Рединг. Комисията наистина вижда медиите като шанс, а не като заплаха. И отново искам да кажа, че сме запознати с тази заплаха, която тук се представя. Искаме да ви кажем за разпределението разпределението на компетенциите, госпожо Оркан, това го пише в договора и комисията може само да повтори, че когато комисията или Европейския съюз няма правомощия, когато става въпрос за национален въпрос, ние не можем да се намесим, като тук последиците върху свободата на изразяване от национална стратегия е национален въпрос. Комисията вече е дала становището си. От госпожа Рединг виждате становището. От правна гледна точка имаме закон и той трябва да се спазва. И по закон това не е в нашите компетенции и ние не можем да се намесим. Намесата означава, че ако искате комисията да разгледа този въпрос, за да се а, стартира процедура за нарушение, а, опасявам се, че ние не сме компетентни по този въпрос. Това го пише в Лисабонския договор. В седми член, отново изясняване, искам да направя, тук не мога да ви дам окончателно становище, не мога да говоря от името на цялата комисия, но в член 7 това е последна мярка, която последно трябва да използваме и мисля, че тук комисията не вижда, че е прескочен на прага, за да се активира член 7. Благодаря ви много. Госпожа Грюни иска думата, каза госпожа председателката. Заповядайте. Тъй като явно нямаме компетенции по този въпрос, бих искала да гласуваме за закриването на петицията. По отношение на дебата, мисля, че стана ясно. Би трябвало да разгледаме положението във всички държави членки, включително Румъния, за да видим дали не са нарушени някакви права. Моля, бъдете кратък и моля ви дайте конкретно предложение. Ще бъда съвсем кратък. Поставих конкретен въпрос във връзка с член 7 от договора. Отговорът на комисията бе, че не е имала достатъчно време да разгледа този въпрос. Разбирам това, но бих помолил комисията да посвети повече време на въпроса във връзка с член 7. Мисля, че ако става дума наистина за нарушение на националното законодателство, то въобще не бихме се занимавали с проблема. Но в случая мисля, че се прилага член 7. Комисията също каза, че не е имала време на вътрешно ниво да достигне до становище. Моля да продължи работата си по въпроса, иначе няма да можем да приключим и работата по петицията. Госпожо председател, в духа на добро сътрудничество, който цари тук в тази комисия, мисля, че трябва да избягваме конфронтацията. Нека ви припомня, че четирите политически групи, представени тук, изискаха да продължим работата по петицията. Второ, ако подложим на гласуване въпроса дали да продължим работа, то процедурата е съвсем проста. Могат да гласуват само членове на комисията по петиции, както и техните заместници, ако един час преди заседанието са се нанесли в списъка на секретарията. На заседанието на координаторите вече обсъдихме а, този проблем. А, може да отложим а, решението до следващото заседание. Но ви предста... представям ви едно справедливо предложение от името на социалистите, либералите и зелените и групата на господин Майер. Изискваме да се продължи работата по петицията, както и да организираме дебат на тема Свобода на печата в Европа. Ако приключим работата по петицията, то това няма да е приемливо. То ще е в противоречие с принципите и правилата за работа на нашата комисия. То ще е в противоречие и с духа на сътрудничество, който цари на ниво политически групи господин Салафранк. Благодаря. Ще се наложи да се позова на нормативните правила. Пише каква е процедурата за гласуване за нашата комисия. Имаме процедурен правилник. Не мога да, точ, да точно да кажа тук, но има едни правила, които казват, че всеки член на комисията може да бъде заместен, стига съответната политическа група да каже непосредствено преди вота, да каже кои са тези а, заместници. А, това са изменените правила. А, госпожо председател, моля ви да прочетете тези правила, за да нямаме съмнение. Госпожа Палиадели дава думата председателката. А, само едно предложение, което ще съчетае двете предложения. Дали е възможно да оставим петицията отворена, докато получим окончателния отговор от комисията по отношение на член 7, спомената от господин Хъфнер, предлагам да оставим отворена петицията без да гласуваме сега, да изчакаме отговора на комисията по отношение на член 7. Колеги, però Уважаеми колеги, казва председателката, мога да призова към отговорност тук от ваша страна, защото цяла сутрин можем да прекараме в тези две петиции. Имаме и други в дневния ред. Давам думата на госпожа Николай. Моля ви, бъдете кратка, защото имаме и други неща в дневния ред. Poziția, grupul ALDE solicită să se mențină această petiție deschisă. Cred că uh, explicați. Групата АЛДЕ иска да остане отворена петицията. Това е нашата позиция и мисля, че обяснението от комисията, нашата комисия, още не е ясна позицията ни и не можем да предвидим какъв ще е отговора на комисията, Европейската комисия, така че не можем да закрием преждевременно тази петиция и съм за дебата. Сега минутка на комисията дава председателката представителя на комисията. Тук има а, едно недоразумение. А, не съм казал, че нямаме достатъчно време да анализираме петицията. Казваме, че нямаме правомощия да говорим от името на комисията тук по отношение на член 7. Моето мнение като един а, нормален а, работник за комисията а, е, че няма тук прекрачване на прага за прилагане на член 7. Позицията ни е ясна тук. А, не ни трябва повече време, защото това не е в нашите компетенции, проблема не е времеви, позицията ни е много ясна, това не е въпрос в компетенциите на Европейския съюз. Благодаря ви. Е, Госпожа председателката казва, да, това действително не е ясна ситуация. Но това, което е ясно, е, че комисията няколко пъти повтори, че не е компетентна доста изрично го каза. Имаше препратки за, към правилата, имаше искане за гласуване. Моето тълкуване на правилата е следното. Петицията може да бъде подложена на гласуване, защото 186 алинея 2 по отношение на заместниците гласи, че ако пълноправните членове не присъстват и ако техните заместници отсъстват, те могат да бъдат заместени от членове на същите политически групи, като името на съответните заместници трябва да бъде а, дадено на секретарията преди вота. Разбира се, присъствието е равностойно на уведомяване или известяване предварително и в такъв случай да ви кажа какво е и моето становище. Ако мога да добавя още нещо, нашата комисия не използва процедурата за гласуване много често. Опитваме се да бъдем възможно най-обективни в нашата комисия, но за съжаление от време на време нас ни използват за субективни интереси, за субективни цели, предвид на положението, в което виждаме, че има конфликт, има различия, остава само да направя едно нещо, да дам право за гласуване, задължена съм да приложа процедурата в правилата. Ако има искане за гласуване, аз съм задължена да позволя това гласуване, въпреки че гласуваме по неформален, неофициален начин и всъщност оценяваме първо позициите си, след това гласуваме официално. Тук има намеса от господин Пущинаро, който казва, че от четирите групи има ясно изразено становище. Госпожа председателката казва, да, разбира се, господин Пущинаро, ще дам две минутки за да си съгласувате в групите, но да ви кажа кои са имената на всички заместници или не е важно. Няма смисъл да ги изброявам. Получили сме списък с заместниците, така че идеята е, ако има предложение сега за затваряне на петицията, моля ви, колеги, да използваме тези две минутки, както трябва, да отложим този въпрос или да затворим тази петиция. Може би това да се възложи на координаторите да решат дали ще има заседание за свободата на пресата. Много групи предложиха да е отворена петицията и да получим отговор от комисията, обаче комисията вече отговори. S'il vous plaît. eh, Presidenta, eh, por favor. On peut voter. Presidenta, por favor. perdón. Si vamos, si vamos... Un momento. Un momento. Allora, riprendiamo i lavori. Председателката, нека продължим работа. Имате думата. Нека да проведем гласуването сега, защото имаме още петиции за обсъждането. Така че, ако ще гласуваме, нека го направим сега, защото вече закъсняваме. Председателката, съгласна съм, помолихте ме за две минутки прекъсване. Господин Кешман, благодаря, госпожо председател. Нямам авторитет, вменени ми правомощия, ще се изкажа в качеството ми на бивша председател на тази комисия. Безпредседентен е случаят да проведем гласуване, без преди това да са били уведомени всички политически групи. За да се проведе такова гласуване, то трябва да е предвидено и в дневния ред. Съгласно правилника, когато един от членовете на комисията иска да се продължи работа по петицията, то трябва да продължим работа по нея. Независимо от това дали сега ще гласуваме или не, моята политическа група не е съгласна с подобно гласуване. Това би бил абсолютен прецедент, би било в противоречие с правилника и основавайки се на седемте си години опит като бивш председател на тази комисия, ви призовавам не само от името на своята група да не провеждаме такова гласуване. Благодаря ви. Su questa richiesta, eh, ecco, un intervento però su questa richiesta è sempre rapidi. Collega Председателката, моля ви, бъдете съвсем кратък. Колегата е прав така е и същевременно не е така. Ако оставим петицията открита, т.е. ако една фракция, една политическа група иска да оставим петицията отворена, тя трябва да остане така. Майкъл Кешман е прав по отношение на Кипър, например. Имахме политически групи, които не бяха съгласни, но все пак проведохме гласуване, макар че не всички бяха съгласни. Да, но можем да проведем такова гласуване едва на следващото заседание, защото трябва първо да направим списък и да го включим в дневния ред. Председателката, господин Салафранка. Благодаря, госпожо председател в този парламент решава мнозинството. Аз съм координатор в Комисията по външните въпроси. Господин Майер много добре знае, защото и той е координатор. Когато една политическа група предложи да има гласуване, това гласуване трябва да се проведе. Не можем да предотвратим гласуване само защото ще го загубим. Така че ви моля да спазим правилника за дейността на парламента и да го уважаваме и да бъдем коректни. Аз чух всички възражения. Моля ви, чуйте и мен, оставете ме да довърша. Госпожо председател, когато една фракция поиска гласуване в съответствие с правилника, това гласуване трябва да се проведе. И гласуват не координаторите, а членовете на комисията, които имат право на глас. И никак не е демократично една фракция, която вижда, че ще загуби гласуването, да се опита да го предотврати. Така че, моля да гласуваме сега. Мейер Ултимо. Последно, господин Майер. Госпожо председател, апелирам към колегите от НП. Чухме какво каза представителят на комисията ние нямаме мандат да определим кога се прилага член 7 четири политически групи от парламента казаха, че според нас приложимостта на член 7 трябва да се обсъди. По-добре е да отложим въпроса за следващия дневен ред. Мисля, че това е нормалното за нашия парламент. Имаме е, политическите фракции, чухте и мнението, чухме комисията, нямаме мандат за член 7 то тогава гласуването трябва да се отложи за следващото заседание. Вижте, не мога да дам думата на всички, макар че ми се иска, но в дневния ни ред има още петиции. Трябва да продължим. Сега това са последните двама, на които давам думата. Thank you. And, uh, I, I would love... Благодаря ви. Искам да потвърдя, ако НП не иска да има гласуване, вие сте сами в тази битка. Няма да имате кворум, ако не участвате всички представители на политическите, политическите групи. Това е лесно решение, въпреки че не е демократично. Ако искате да приключите този случай, не участвате в гласуването и няма кворум. Благодаря, госпожо председател. Удивен съм от това, което се случва в момента. Отказваме да гласуваме, така ли? Не съм толкова отдавна в парламента, но за първи път виждам да се отказва предложение за гласуване щом ги няма хората, какво от това няма да гласуват? На много гласувания липсват хора и пак се гласува. Който не е тук, това си остава за негова сметка, а да се предотвратява, осуетява гласуване по този начин, това е липса на уважение. Председателката. Сега апелирам към здравия човешки разум и припомням практиката, която имаме в нашата комисия. Припомням също така и правилника. Ако успеят политическите групи да се споразумеят, ще действаме по обичайния начин. А ако не, не виждам друг начин, освен да гласуваме. Колега Кашман, аз се доверявам на богатия ви опит. И има още много какво да науча от вас. Но много добре знаете, че по всяка петиция се гласува. Винаги след обсъждането питам колегите какво да правим. Да закриваме ли или да оставим открита това си е гласуване, не е официално формално гласуване, но се взема решение по отношение на петицията. петицията. Приключваме ли я, оставяме ли я открита и така нататък. Тъй, че когато бъде поискано гласуване, нещо, което се е случвало и по други процедурни въпроси, нямам никаква друга възможност, освен да проведа гласуването. Така че потвърждавам, че колегите от НЕП поискаха гласуване. Доколко това е в съответствие с правилника, това ще решат у юристите. Има предложение за гласуване и не виждам друга възможност, освен да проведа гласуване, нека юристите кажат права ли съм. Благодаря, госпожо председател. Вие казвате, пленарното да реши по тази петиция, обаче ние ако я закрием петицията, тя остава до тук, тя не отива по-нататък. Въпреки, че казахте, че искате да има вод и въпреки, че е НП е единствената група, която иска вод, мога да ви предложа следното. Ако вие решите да има вод, у нези групи, които не искат да участват, да си тръгнат сега и да се върнат след като вота приключи, защото смятаме, че ако това решение бъде взето, то ще бъде успорено на заседанието на председателите. Председателката, това вече беше казано и от други колеги, да се напусне залата добре да кажем, че е направено искане, аз трябва да го уважа. Господин Салафранка има думата, само обаче ако допринесе за постигането на споразумение. Винаги се цитират правилата. Това казвате, че може да отиде в председателския съвет по някои от аспектите, обаче едно, едно пет, параграф 2, за тези от вас, които не знаят, там съвсем ясно пише, че вотът в комисията е валиден единствено когато има една четвърт от членовете. Тогава е ясно, координатора на нашата група искаше вод, без да бавим повече нещата, нека да гласуваме questo punto quindi sulla proposta collega di chiudere la Председателката, съгласно казаното от госпожа Грюни, ще трябва на заседанието на координаторите да обсъдим дали ще се проведе дебат за свободата на печата в Европа и междувременно ще закрием петицията. Апро la votazione, poi... Да открие ли тогава гласуването? Апро la votazione sul... Ще гласуваме по предложението на госпожа Грюни. Кой е за? Против? Въздържали се? Предложението се приема. Исках да помоля колегите да преброят гласувалите. Quindi, presenti. Eh, e presenti 16 componenti. A... души гласуваха за предложението, председателката се въздържа. Край на гласуването. No? Okay. Колеги, adesso per piacere ви richiamo. И така, колеги, нека продължим работа. Трябва да работим максимално бързо. Съжалявам за забавянето в работата ни по тази петиция. И ще дам веднага думата на вносителя на петиция 587 от 2008 година. Хосе Луис Фернандес Фуарос. Señora presidenta, no sé si debería de comenzar antes de que llegue. Вносителят. Госпожо председател, не съм сигурен дали да започвам сега с изложението си или да изчакаме останалите членове да, заемат, да влязат и да заемат местата си. Председателката, моля, имате думата. Вносителят. Но бих искал все пак да изчакам, докато и останалите членове на комисията се завърнат и заемат местата си. Председателката. Нужен ни е кворум, за да продължим но пък от друга страна закъсняваме. Така че нека не отнемам от времето ви за изложение. Имате думата. Вносителят. Госпожо председател, уважаеми членове на комисията, благодаря ви за повторната възможност да представим аргументите си пред вас потвърждаваме а, изложеното в жалбата ни от а, март 2008 година. Съгласно доклада на Комисията по околна среда, правителството на Испания и на Канарските острови е учредило фундация за упражняване на контрол върху строителните работи в индустриалното пристанище на Гранадила – Целта на тази фундация е било изпълнението на смягчаващи и компенсаторни мерки – Установени са обаче нарушения в дейността на тази фундация, с които трябва да се съобрази комисията. Първо, не е спазено националното и европейското законодателство, тъй като директорът на фундацията е бил назначен пряко, без за това да са били налични някакви законови гаранции. В резолюцията на Европейския парламент и националният закон от 26 декември относно публичните фундации. правното основание за подбора на персонал в тези фундации трябва да се основава на заслугите на кандидатстващите лица Освен това, съгласно закона, сключването на договори, както и провеждането на процедури за обществени поръчки, трябва да станат достояние на обществеността. Тези законови принципи не са взети предвид при назначаването на директора на въпросната обществена фундация. Той е бил назначен пряко но една от основните компенсаторни корективни мерки, постановени от комисията, все още не е включена в проектите, въпреки че работата по изграждането на дига вече е предмет на процедура за обществена поръчка. Вече е сключен а, договорът по тази поръчка. Освен това, Канарските острови са оставили без закрила стотици видове, видове включени в а, списъка на защитените видове. Това не е било подложено на публични консултации. Този списък с защитените видове бе отхвърлен от Върховния съд на Канарските острови. Предмет на жалбата във Върховния съд бе липсата на съобразност, Строителните работи в промишленото пристанище вече са започнали решението на Върховния съд на Канарските острови. Вече влезе в сила. Министерството на благоустройството вече е предоставило своето одобрение за започване на строителните работи. съответната разпоредба от националното законодателство относно економическата инфраструктура и предоставянето на услуги от общ интерес не е било спазено. пристанищните власти не разполагат с компетенции за вземане на решение за започване на строителни работи на това пристанище. Въпреки това, дружествата, участващи в процедурата по възлагане на обществена поръчка, са получили разрешение за започване на строителните работи, въпреки че не е предоставено разрешение от Министерството на благоустройството. Като вземем предвид всички тези нарушения, извършени от правителството на Канарските острови и от пристанищните власти в Санта Крус, Тенерифа, гражданските платформи и органите за опазване на обществени на околната среда, извинете, сезираха прокуратурата. В тяхната жалба се съдържаха позовавания на нарушения във връзка с опазването на околната среда. Има подобни прецеденти също на Канарските острови. Подобно нарушение се извършва на едно друго пристанище вече от 4 години насам. По тези два казуса има много подобни нарушения. Например, не е извършена надлежна оценка на въздействието върху околната среда. Същевременно са отправени 16 въпроса към Сената във връзка с техническата и оперативната осъществимост на проектите с оглед на опазването на видовете на дивата флора и фауна. Тези 16 въпроса все още не са получили отговор. Имайки предвид всичко това, се обръщаме към вашата комисия с искане да продължи работа по петицията до постановяването на окончателно решение от Испанския съд. Същевременно Искаме комисията да проведе независимо разследване по случая. Председателят. Моля, не прекъсвайте изложението на вносителя. Вносителят. Точно приключвах. Позволете ми само да повторя, че като вземем предвид изложеното в петицията, призоваваме комисията първо да продължи работа по петицията, докато постановят решение испанските съдилища. Второ, призоваваме комисията да потвърди изложените от нас искания за компенсации във връзка с застрашаването на видовете от дивата флора и фауна. Председателят. Преди да продължим, ще дам думата на представителя на комисията. Благодаря, господин председател. Искам в уважение на присъствието на вносителя на петицията да говоря на испански. Има няколко интересни пункта в тази петиция. Както знаете, при изграждането на този проект, пристанището на Гранадия, доста петиции са внасени по подобни въпроси а, и те имат доста аспекти, които са свързани с тях. На първо място, дали следваните процедури спазват националното законодателство. Това е свързано с нормативната база и така нататък. И това са неща, които комисията смята, че са свързани с националното законодателство и по тях комисията не може да се произнася, тъй като ролята й е да защитава прилагането на общностното законодателство, което е приложимо в този случай. Както знаете, по казуса на Гранадия е дадено специално разрешително по силата на на разпоредбите на 64-98-93. Това е за защита на дивата флора и фауна. Това беше много сложна маневра. Много дискусии имаше. Специалните власти се обърнаха към комисията. Има няколко компетентни генерални дирекции тук, включително за околната среда. И тогава, през 2006 година, комисията публикува своето становище. Разбира се, това решение се позовава на член 6.4 по отношение на условията и мерките за одобряване на проекти от държавите членки по възоснова на законодателството на общността за околната среда. На второ място има още една роля на комисията по отношение на това разрешение. На първо място комисията трябва да разгледа дали са спазени условията. Това е постановено в становището на комисията. Този въпрос е разгледан в големи подробности от началото на този проект. Има някои неща, които Комисията по петициите не може да разгледа. Има, например, решение от Върховния съд на Канарските острови да преустанови изпълнението на проекта, поне временно. Това е въпрос, по който има юрисдикция националното законодателство и националните съдилища на най-високо ниво са се произнесли по този въпрос. В такъв случай комисията не може да се намесва в подобен род правни процедури. Има обаче още нещо. По време на това временно прекратяване работи не могат да бъдат извършвани, разбира се, което означава, че не може да има и проблеми по отношение на прилагането на становището, тъй като няма никакви физически ефекти. По отношение на списъка с застрашените видове има проблем по този въпрос. Законодателството на Канарските острови не е много ясно по този въпрос. В момента комисията разглежда тази тематика в сътрудничество с испанските органи, защото има някои съмнителни части в това законодателство и по отношение конкретно на списъка с застрашени видове. Комисията, а, освен това, не е запозната с правните процедури относно списъците с застрашени видове. За това бихме оценили, ако вносителя на петицията ни даде повече информация по този въпрос. Също така искам да благодаря на службите на комисията за проведеното посещение възоснова на внесеното от становище от на петицията в Генерална дирекция околна среда и колегата от Генерална дирекция регионална политика също е тук. Той също може да ни помогне и да изразе, изрази становището си пред носителя. Благодаря. Донио Атрис има думата. Благодаря. Искам да ви дам актуална информация по отношение на състоянието положението е, в пристанище Гранадия. Искам да благодаря за актуалната информация, която даде вносителя на петицията. В момента са прекъснати работите. Няма финансиране от Европейската комисия, което да се предоставя в момента. Това, което се случва е, че през март 2009 година управляващите органи от държавата членка изпращат предложение към комисията, по-скоро искане за финансиране през април 2009 година. Службите на комисията се произнасят, че е, това е приемливо е, според е, член 39 от е, документа 98 от 2006 година. Също така са дадени указания в един момент за прекратяване на работите, докато се даде правно становище по въпросите повдигнати на местно и регионално ниво. Това е и настоящото положение на проекта по пристанището на Гранадия. Благодаря ви. Е, Господин Мато има думата. Благодаря, господин председател. Преди около 5 години представители на Канарските острови бяха тук, за да защитят позицията си по този въпрос. И тогава имаше единодушно мнение, единодушно становище от всички парламентарни групи представляващи 2 милиона европейски граждани в Канарските острови. Като депутат в Европейския парламент уважавам различните позиции, изразени от отделни лица, но все още смятам, че трябва да дадем зелена светлина решение за продължаване на тези работи в Канарските острови, защото те са жизнено важни за тях. Вече пет години са изминали, изтича даже шестата и все още ние твърдим, че тези строителни работи не вървят, не напредват, но няма доказателство нито научно, нито техническо, което да го доказва. Тук говоря и за закона, и за науката. Напълно уважавам мнението на вносителя на петицията, но тук са смесени много неща. Ако погледнете петицията и това, което комисията по петиции може да направи, тук се смесва въпроса за инфраструктурата, тази петиция с други въпроси. А по отношение на тази обсерватория, той казва, че тя се поддържа от съответната държавна власт в Канарските острови. А ако не бе това положението, нямаше как да се продължи проекта. Тук въпросът е дали е независима тази обсерватория или не. Тук има явно твърдение, че липсва независима институция, която да е част от тази обсерватория или, или а, онзи член от обсерваторията, за който става въпрос тук, не е независим. А, тя, този член се предлага а, за представител на всички екологични организации, които са заинтересовани от строежа на пристанището на Гранадия. И този представител се твърди, че не е независим. Обаче, ако попитате самите хора, те ще кажат, че този представител е независим, така че много неща са смесени и са объркани едно с друго. Тук също се казва, че директора на публичната фундация е директно назначен, нямало е демократичен процес и е направен от съвета на организацията Майка това не е вярно, което се казва, че ам, директора е назначен от пристанищните власти. Той е назначен от а, съвета на директорите, които са независими от а, Института за морски науки и от други институти е назначен този човек, а не от а, пристанищните власти, както се твърди тук. А, Всъщност този институт за морски науки и университетите са тези, които предлагат кандидатите. Института не бил публичен, също се твърди. Ако погледнете обаче самата фундация, тя наистина може да се твърди, че до известна степен не е публична, но нещата са объркани тук. Това искам да кажа. Има тук едно твърдение, че обсерваторията не е независима, че не е гарантирана независимостта на обсерваторията, обаче комисията каза, че това не е било променено а, към 31 а, марта, именно а, положението, че а, тя е независима няма обективни причини да се съмняваме в обективността на фундацията или в законосъобразността на назначенията, които са направени. Това бе казано когато говорим за прекратяването на проекта от съдебно решение, комисията не изрази становище по това. Не знам дали е, има грешка или пък е, те не са запознати с това решение. Преди три месеца е, канарското правителство промени закона и според новото решение не могат да се осъществяват работните дейности. Работите трябва да прекратят, но доколкото аз знам, работите си продължават. И плюс това, това прекратяване не може да продължи за винаги. Не е бил посочен аргумент, свързан с независимостта и обективността на обсерваторията. Смятам, че това, което комисията трябва да направи, е съвсем ясно да каже какво трябва да се направи. Наистина за Канарските острови и за Тенерифе това е изключително важен проект. Благодаря ви, господин Мато, господин Алкен, госпожа а, Оркен. Съвсем накратко, не можем да кажем, че няма проблеми, стига нали, съда да го казва, да е казал нещо, значи ние нямаме проблем. А, това не е така, има проблем и а, ние трябва да настояваме, че ако проекта продължи, трябва да се спазят поне условията на а, комисията, които са по рамковата директива. Това чухме днес и от комисията, и също и в нашите документи, които са пред нас – съществуват проблеми. Върховният съд на Канарските острови също установил такъв проблем и комисията казва, че трябва нашата позиция да е, че има проблеми според директивата за природните местообитания и според мен тази петиция трябва да остане отворена. Председателят, благодаря ви, господин Торгай. За трети път вече разглеждаме този въпрос. Спомням си, че последния път разглеждахме петицията, когато господин Мати бе избран за президент на Канарските острови. Тогава проектът се ползваше с подкрепата на правителството на Канарските острови. Трябва да кажа обаче, че помня, че веднъж закрихме, приключихме работата по петицията. След това обаче тя отново бе включена в дневния ни ред, тъй като от групата на зелените ни уведомиха, че са получени допълнителни сведения по случая. И въз основа на тези нови сведения решихме отново да започнем работа по петицията. Тази процедура бе повторена и потретена, но в момента не разполагаме с никаква нова информация. Както казах, вече за трети път започваме работа по тази петиция. И мисля, че бихме могли да приложим инструмента на гласуването – Веднъж бе приключена работата, след това още веднъж открихме работа по петицията. Ето защо смятам, че трябва да я закрием. Крайно време е. Председателят, благодаря ви. Е следващият оратор. Потвърждавам позицията на колегата господин Тургайс. Бих искала да приключим работа по тази петиция, тъй като няма вероятност да получим допълнителни сведения по казуса. Председателят. Ако няма други желаящи да вземат думата, нека се присъединя към господин Матал и други колеги, които изискваха приключване на работа по петицията. Изслушах внимателно изложението на представителя на комисията и господин Мато съвсем правилно посочи, че комисията заяви, че не е в компетенциите й да проверява правното основание. Комисията обаче би искала да проучи някои други аспекти, да получи допълнителна информация от испанските власти, например във връзка с списъка на застрашените видове. Комисията посочи също така, че що се отнася до финансирането, то са били спазени всички законови основания. Смятам, че е добре да продължим работата по петицията, особено като вземем предвид гласуването, което проведохме за румънската петиция. Ако искате да гласуваме, няма проблем. Но, ако гласуваме, то това не означава, че в случай, че приключим работа по петицията, четирите политически групи няма да решат отново да я открием. Призовавам ви да се вслушате в здравия разум Комисията може да изиска допълнителни сведения, може да продължим работа по петицията, за да получим допълнителна информация за националното законодателство, за застрашените видове. Също така се очаква Испанският съд да постанови окончателно решение. Това са достатъчни основания да продължим работа по петицията. Нека видим какво ще реши комисията, какво ще изиска тя. Всеки може да внесе каквато петиция иска. Възможно е да се внесе нова петиция. Говорихте за четирите политически групи. Трябва да изясним и позицията на социалистите в случая. Председателят. Всички ще можете да вземете думата. Господин Мата и госпожа Грюни. Господин Мата. Не знам дали говорихте в качеството си на председател или в качеството си на член, но трябва да разграничим два аспекта. Що се отнася до анализа на петицията, то трябва да приключим работа по нея. Опоменахме финансирането и административните процедури. Това е единият аспект – с него трябва да се занимава комисията. Той не спада към прерогативите на нашата комисия по петициите. А що се отнася до законодателството за застрашените видове, то, то е в сила вече от 5 години. Или по-точно вече от 5 години не се приема такова. Постоянно се правят изменения в закона относно застрашените видове. Можем да се занимаем с този въпрос. Смятам, че комисията по петиции трябва да приключи работата по тази петиция. Особено като вземем предвид, че която и да е политическа група може да изиска отново да започнем работа по нея. А що се отнася до Обществената фундация за надзор на строителните работи, можем да разгледаме този въпрос, свързан с нейната независимост, но като цяло призовавам ви да приключим работа за момента, всяка една политическа група може в бъдеще да изиска отново да открием петицията. Председателят госпожа Грюни. Моята политическа група се обявява за приключване на работа по петицията. Трябва да спазим изискванията за прозрачност. Председателят, моля да се изслушвате взаимно и да говорите само когато ви давам думата. Всеки може да изрази становище с оглед на ситуацията в неговата държава, но трябва да се изслушваме взаимно, разбира се. Моята политическа група е за това да приключим работа по петицията. ако някой от политическите групи изиска да я открием, отново, разбира се, ще възобновим работа. но можем да приключим работа по нея, тъй като не е вероятно да получим допълнителни сведения, които да внесат нов аспект. Смятам, че трябва да се споразумеем за това какво да правим. И всяка политическа група има право на собствено мнение. Моята група застава на позицията, че трябва да закрием петицията. Можем, разбира се, и да гласуваме. Госпожа Грюни. Благодаря, господин председател. Също смятам, че трябва да приключим работа по петицията. Получене, отговор по нея. Опоменахте екологичните проблеми. Можем да продължим да работим по този въпрос, но в случай, че ни бъде, а, че при, бъде внесена петиция на тази тема. Може да приложим неофициална процедура. Всеки може да си каже мнението и след това да решим как да процедираме. Председателят дава думата на следващия оратор. Е, Говорите за гласуването, което проведохме преди малко. Значи предложи се да се приключи работата по петицията и да очакваме внасянето на нова, след което да продължим по нея. Не мога да разбера защо не прибягваме до същата процедура, както преди малко. Проведохме е, гласуване, нали така? Добре, сега вносителите имат думата. Малко съм притеснен. Много съжалявам, че толкова много хора се изказаха, без всъщност да чуят какво точно се казва в петицията. Ще го повторя, за да насоча вниманието ви към него, просто защото раз... мисля, че има недоразумение. Екологичната фундация Порто Гранадия има задачата да предприема мерки за ограничаване на щетите и за компенсиране. Една от компенсационните мерки е особено важна, именно изграждане на байпас. Почти невъзможно е обаче това да стане – това е фундация, която е призвана да наблюдава процеса, а не предприема никакви мерки или не желая да предприеме. И както каза господин Мато, когато аз ценя високо, тази фундация всъщност е, под, е в подкрепа на правителството на, катарски, на Канарските острови. Господин Мато смята, че погрешно тълкуваме нещата, но въпреки това ние твърдим, че има недостатъчна независимост. Още повече, че Върховният съд на Канарските острови също постави под съмнение независимостта на фундацията. Освен това имаме списък на 100 защитени вида. Има и много други проблеми. Аз вря и кипя в темата от пет години. Господин Мато също се занимава, познава темата. Имаме бивши политици, бивши депутати, които също са замесени, някои от тях дори бяха е, така обект на наказателно преследване. Следователно се прави какво ли не, за да продължи този проект на пристанището. Това, което ни тревожи в момента е, че фундацията, която е създадена, също не е достатъчно независима. Няма да казвам корупция, но има влияние от страна на политиците и правителството. Трябваше да бъде независима фундация, както беше предписано от комисията. Председателят, ако позволявате, ви призовавам към тишина и спокойствие. Господин Мато съвсем спокоен съм, господин председател, но от много спокойствие ще трябва все пак да отхвърля това, което се предлага. Няма партия, която да е а, замесена. Не защитавам партията си. Никой от нашата политическа партия не е замесен в пристанищния проект. Който твърди такова нещо, лъже. Съдилищата са съдилища, вземат своите решения и ние трябва да ги уважаваме. Не сме си и подготвили речите за тук, както ни обвиняват. Така, има фундация, дали е демократична, дали не е, е друг въпрос. А, съдът се произнесе, Върховният съд се произнесе, че тази надзорна фундация не е независима. А представителите на фундацията говорят каквото трябва да говорят. Сега там има и еколози, независимо от това дали този факт се харесва на вносителите на петицията или не. Екологичните организации не посочиха друго, а вече учредената, създадена фундация която трябва да наблюдава процесата и че нямаме нищо предварително подготвено. Добре би било да приключим въпроса. Председателят, благодаря. Мисля, че достатъчно пространно обсъдихме темата. Има искане за гласуване. Значи е необходимо да гласуваме. Ако приключим работата по петицията, то вносителите ще трябва да подготвят нова петиция, която комисията да разгледа като открита. Ако приемете това коректно предложение, можем да избегнем гласуването. В края на краищата преди коледа е. Ораторът е, от името на комисията ли говорите или от собствено име? Председателят, господин Мато, много добре знаете, че когато се председателства комисия, се говори от името на председателя. Няма по-очевидно това. Да, но преди малко казахте, когато не бях председател. Господин Мато, познавате правилника, няма нужда отново да го отваряме и да го четем. Има критерии, които се прилагат към всеки е, председател. Сега, благодаря на вносителите на петицията и ги приканваме да тръгнат по пътя, който им предлагаме с нова петиция. А то ако постоянно искате думата, мога и постоянно да ви я давам, както винаги съм ви я давал. Но като председател на тази комисия настоявам да приключим работата по тази петиция за фондацията, като вносителите имат възможността да внесат нова петиция.